препоръките на интернет страницата ни. Писмената декларация 42-2015 година, свързана с инвестициите в децата, както е написано тук. Не знам дали на немски е написано правилно, но става въпрос за инвестиции в децата. Документ е изготвен от Антонио Лопеш Лайт, както и още 10 членове. Са получени 628 подписа, което означава, че това е мнозинството от парламента, съгласно 136 параграф от правилника. Декларацията ще бъде публикувана в